кратко и ясно изказване. Тя може да дава пример на много свои колеги. Благодаря. Végére értünk a vitának, berekeztem a vitát, szerdán szavazunk róla. Turai szavazás. Благодаря, ще гласуваме в сряда в 12 часа. А сега продължаваме с следващия доклад, докладът Свенсон приоритети и очертаване на новата политическа рамка на Европейския съюз за борба с насилието срещу жени. Ще говорим за основните черти на нова европейска политика по този въпрос. Първо давам думата на госпожа Свенсон, докладчик по темата. Заповядай. Tack, herr Я vill börja med att tacka благодаря. Искам първо да благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите от Комисията по равенство между половете за тяхната единодушна позиция по въпроса за борбата с насилието срещу жени. Преди гласуването и преди днешната дискусия бих могла да кажа колко жени са засегнати, мога да кажа и колко жени са убити и умъртвени, но няма да го направя. Вместо това ще се опитам да очертая някои картини на такова насилие преди гласуването. Ще го направя, за да ги видите преди да гласувате, за да може всеки член на този парламент да разбере, че сега има възможност лично да се бори срещу това насилие, подкрепяйки доклада утре при гласуването. Представете си майка, която чете приказка за лека нощ на децата си. Изведнъж вратата се отваря с трясък, бащата застава пред нея и децата знаят какво ще стане. Завиват се през глава, запушват си ушите, стискат очи и се опитват да не виждат и да не чуват това, което ще се случи. Защото те чуват виковете на баща си, чуват тропот, чуват а, звук от удари и стенанията и плача на майка си. Ето една картина. Втора картина. Представете си жена, която е заплашвана и малтретирана с години и решава най-сетне да сложи край на връзката и да заживее отново с децата си успява да си намери място в център, приемен център за малтретирани жени а няколко дни по-късно бащата чака пред детската градина, в която тя завежда децата и я убива с нож. Ето ви още една жертва на смъртоносното насилие срещу жени, просто и само защото са жени. Това е наистина смъртоносно насилие срещу жени. Представете си за какво става въпрос? Такова насилие се случва в нашия пример в момент, в който жената е решила да напусне насилника. Жената просто няма право да поиска развод от мъж, който се смята за нейн собственик. Такава жена се намира в високо рискова ситуация, защото мъжът разбира, че губи контрол над нея. Още една картина. Младо момиче се прибира от кино, казва довиждане на приятеля си, казва му чао до утре. Чува зад себе си тежки стъпки и установява, че някой я напада, изнасилва. Да, тя оцелява, но до края на живота си живее с тази мисъл и картина – в много случаи се стига и до нараняване на половите органи на жените. Госпожа комисарят потвърди, че през 2011-2012 година комисията ще излезе със съобщение за насилието срещу жени и че ще има и план за действие на ниво Европейски съюз. Приветствам и очаквам този план докато жените са засегнати от насилие, основано само на техния пол, няма да можем да кажем, че живеем в демократично общество, общество, в което хората са равни. Животът на жените бива ограничаван от насилието. Ограничава се и от съзнанието за това колко е разпространено насилието в нашето общество. Жените са жертви на насилие, основано на пола. Понякога обаче трябва да спрем да гледаме на тях само като на жертви. Понякога става въпрос за силни жени, които с подкрепата на обществото успяват да заживеят нов живот заедно с децата си. Ето това е нашата задача в този парламент да окажем подкрепа на тези жени. Благодаря a nők iránti együttérzéssel, és akkor megkérem Malmström Благодаря ви. Става дума за отношението ни към жените, казва председателят. С това давам думата на госпожа Малмстрем. Благодаря на докладчика госпожа Свенсон за доклада по тази изключително важна тема. Наистина, борбата срещу насилието спрямо жените е един от основните приоритети на комисията в рамките на стратегията за равенство между половете. Насилието спрямо жените е особено наболял проблем в Европа ето защо фокусираме усилията си върху неговото решаване. Ще разработим ясна и съгласувана политика за справяне с проблема. Приветствам вашия доклад, госпожо Свенсон. Той е една важна инициатива за споделяне на мнения между комисията и парламента за сравнение на мерките, които предприемаме, за да подобрим качеството на работата си в бъдеще. Една от точките в доклада е и част от програмата на комисията за борба с насилието спрямо жените. За да постигнем максимален ефект от работата си, се фокусираме върху области, в които имаме ясно правно основание. В пакета от мерки за борба срещу насилието спрямо жените ще се концентрираме върху особено уязвими жертви на насилие, както жени, така и деца. Този пакет от мерки ще бъде представен следващия месец. Всяка една от жертвите има нужда от специални грижи след извършването на деянието спрямо нея. Това въжи особено за жени, жертви на преследване и други видове насилие, основано на пола. Те трябва да бъдат третирани с уважение когато се изправят пред съда. Тези жени се нуждаят и от специална закрила. Те трябва да имат право на компенсация, както и на достъп до правосъдие. В момента пострадалите от насилие не са обект на равно третиране на територията на Европейския съюз. Ето защо комисията ще работи за укрепване на позицията на жертвите. Във връзка с това работим по пакет от законодателни мерки за предоставяне на подкрепа на пострадалите от насилие. Особено ще се съсредоточим върху уязвимите жертви, като например жертвите на сексуално или домашно насилие. Комисията също така ще работи и за взаимното признаване на мерки за закрила. Това ще бъде особено полезно за жертви на нееднократно насилие, например в семейството. Така комисията ще гарантира, че нито една жена в Европа, която пресича границите на държава членка, няма да бъде подложен на неравностойно третиране, било то от страна на административните или съдебните органи. Ще работим и по разработването на други инструменти, насочени към специални категории жертви, така, например, ще предприемем по-активни действия за борба с явлението на усъкътяване на женските полови органи. В рамките на общото пространство на правосъдие и сигурност ще работим за повишаване на информираността и събиране на резултати от анализи и статистики за насилието срещу жените. Ще работим с Института за равенство между половете, който събира конкретни данни по тази тема. Ще приключа като кажа, че в момента Европейската комисия предоставя значителна финансова подкрепа за борба с насилието срещу жените, особено в рамките на програмата DAFNE 3. Благодаря ви, госпожа, господин председател. Благодаря, госпожа комисар. Сега давам думата на колегите, които ще се изкажат от името на различните политически групи. Първо от името на Европейската народна партия нашият колега Хеменес Песерил. Моля, заповядайте. Имате две минути, госпожо. Благодаря, господин председател. Повечето от изказалите се тук описват насилието срещу жените. А аз съм тук, за да се боря срещу него. Аз считам, че е изключително важно да се изказваме публично против това насилие, това нарушаване на човешките права. Защото никоя кауза не може да се защитава само в залата на парламента. Ние трябва да защитаваме всички жени, които се, биват малтретирани, трябва да ги защитаваме като законодатели, трябва да търсим защита от страните членки и съответното насилие да се обявява за престъпление. Поне четвърт от жените са страдали от насилие поне веднъж в живота си, децата също страдат от насилие. Не може да оставаме без действия. Трябва да продължаваме да настояваме, че жертвите трябва да се да им се осигурява защита. Аз бях докладчик и по доклада за предоставяне на европейска защита, европейска заповед за защита. Този доклад се радва на голяма подкрепа. Трябва да работим също и за борба с домашното насилие много и различни са жертвите на това насилие и жени, и деца, и мъже. И ние трябва да работим заедно, за да изкореним тази практика. Първо да се преборим с табутата, защото, за съжаление, ние действаме, но нещо не успяваме да се справим. Дори не можем да намалим смъртните случаи в резултат от насилието. За това трябва да има законодателство, да има ясни мерки, които да предоставят сигурност на жените. Всички жертви трябва да знаят, че ние съставаме зад тях и сме готови да се борим с този ужасен враг, който е враг на всички ни. И смятам, че е крайно време да прекратим с подобни практики. Благодаря. Благодаря. А, не исках да ви прекъсвам, но все пак ви моля да спазвате времето за изказване. Сега госпожа Томсън от името на социалистите и демократите минута и половина. Всяка четвърта жена в Европа става жертва на насилие, всяка десета жена страда от сексуално насилие. 26% от всички деца разказват за физическо насилие оказвано върху тях в детството им. Значи Европа има сериозен проблем и нещо трябва да се предприеме. Нямаме право да затваряме очи. Не искам да чувам повече истории за жени, които, на които мъже са плиснали киселина в лицето или са били наранени по друг начин. Чувам страховити истории от жени. Това е срамно за Европейския съюз и неговата история. Европейският съюз трябва да направи нещо сега. Това насилие трябва да бъде спряно. Ето защо този доклад е изключително важен. Става въпрос за това да излъчим сигнал за това на какво мнение е Европейския парламент, а именно, че е на мнение, че такова насилие нарушава човешките права. Европейският парламент трябва да реагира. Наистина ни е необходима директива, която да спре насилието срещу жени. Необходим е координиран подход. Трябва да направим всичко за закрилата на жертвите. Трябва да се погрижим никъде в Европа да не може безнаказано да се причинява насилие на жени. Разбира се, че трябва много сериозно да работим и в областта на превенцията. Насилието не е личен въпрос, то е политически въпрос.

Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Позволете ми първо да поздравя докладчика за чудесната работа, както и всички свои колеги, за това, че не се отказват в усилията си в борбата срещу жените. С настоящия доклад Европейският парламент признава, че е спешно необходимо да се предприемат действия в областта на борбата срещу насилието срещу жените. Явно е, че трябва да бъдат разработени инструменти на ниво Европейски съюз, тъй като има значителни разлики в законодателството на държавите членки. През изминалата година бе извършена оценка на осъществимостта в областта на заповедите за предоставяне на закрила, както и по отношение на експертния опит и капацитета на публичните органи, работещи в тази област бе установена необходимостта от разработването на ефективна политическа рамка на ниво Европейски съюз. Комисията подчерта това и в съобщението си за изпълнението на Стокхолмската стратегия. При все това всич... има държави членки, които имат проблеми с ефективното прилагане на законодателството с оглед на борба на... срещу насилието спрямо жени. Затова очакваме от комисията да излезе със законодателно предложение, съдържащо набор от минимални изисквания. Тези минимални изисквания трябва да бъдат претворени в законодателен акт, чи, чието приложно поле да обхваща всички прояви на насилието срещу жените. Необходимо е да се проведат и информационни кампании. Предлагам да се въведе Европейска година на борбата срещу насилието срещу жени. В момента събираме подписи сред гражданите за тази инициатива. Накрая ще подчертая, че с оглед на залегналото в договорите, както и с оглед на ясно поетия от вас ангажимент, искаме да запитаме кога комисията възнамерява да предприеме мерки на ниво Европейски съюз. Благодаря много, госпожо депутат. Сега давам думата на госпожа Корнелисен. От името на зелените имате една минута и половина, моля. Много се радвам, че темата за борба с насилието на полов признак се е, води и от Европейската комисия, и от Европейския парламент. Това показва определен напредък – Надявам се, че нашия доклад ще се отчете като важен принос в защитата на жертвите от това насилие. И също така законодателството, което се подготвя, ще бъде част от е, общо европейско законодателство е, като цяло насочено към борбата с насилие. Ние трябва да имаме системи за защита. Всяка жена трябва да има достъп до приемни центрове, до помощ, включително психологическа помощ. Мигрантите, жените мигранти трябва да имат също защита, защото те са изключително уязвими. В този доклад се повдигат много важни аспекти от въпроса и ние, като партия на зелените, ще гласуваме за но няма да гласуваме срещу параграф 19 и точка от преамбил и от латинско, а ако те останат с формулировките за проституция. Надяваме се, че ще дадем посредством този доклад на Европейската комисия на страните членки един важен принос към темата. Благодаря. Благодаря. Сега госпожа Ческова, две минути от името на консерваторите и реформаторите. Справо Европейского парламенту с властního... Господин председател, приветствам доклада и инициативата на Европейския парламент. Считам, че страните членки трябва да създадат законодателни мерки за прекратяване на насилието над жени. Една важна форма на това насилие е домашното насилие. И това не е, е въпрос на личния живот на семейството. Нашата група на консерваторите и реформистите застават зад е, семействата и се обявяват по крепа на децата. А те са голяма жертва на домашното насилие. То разбива семействата, особено страдат децата – защото те стават свидетели на насилие в семейство, което се повтаря всеки ден и става норма на поведение. И много е вероятно по-късно и в училище, и в живота те също да бъдат е, изразители и носители на насилие. Доклада третира всички тези теми на насилие, които засилват неравнопоставеността на мъжете и жените в обществото. Защото обикновено жените страдат от домашно насилие, особено тези, които са економически зависими и то зависими именно от извършителят на насилието трябва да се разработят програми за, в подкрепа на борбата с насилието, да се разшири дебата в обществото по тази тема, да се започнат е, информационни кампании, защото много често жените не смеят публично да говорят за това, което са преживели. Особено е необходимо да има европейски законодателни мерки, за да има ефективна защита. Благодаря. Преминаваме към говорителите от, ич, от лично име, госпожа Фигереро от името на ГОЕ. Благодаря, господин председател. Докладът е изключително важен. Той предлага глобален нов политически подход за слагане на край на това насилие, основано върху пола. Предлагат се конкретни мерки, предвиждат се и наказ... предлагат се и наказателно-правни санкции. Много е важно, че е обърнато внимание и на превенцията. Посочва се, че е необходимо да се създадат условия такива жени да имат възможност да се еманципират, за да не бъдат в деликатни условия, както на труд, така и на живот. Те трябва да бъдат в състояние да вземат живота в ръцете си. Много често те са принудени поради своята зависимост включително и в случаите на проституция или на насилие, което се прилага срещу жени. Много често жените просто няма как да определят собствения си жизнен път. За това е крайно време да преминем от думи към дела, да сложим край на това насилие. Има най-различни форми на насилие, но насилието срещу жени е една от най-лошите, защото то е насилие срещу човешките права. А насилието, основано на пол полов признак се отразява изключително зле на децата, което означава, че това насилие се възпроизвежда. Затова апелирам към комисията колкото може по-бързо да вземе юздите в ръцете си и да предприеме конкретни мерки за закрилата на такива жени. Благодаря. Преминаваме към следващия оратор, госпожа Матейра. Две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Борбата срещу всякакви форми на насилие срещу жени е сред приоритетите на унгарското председателство. Във всички държави членки са необходими дългосрочни мерки, както политически, така и социални и законодателни, с цел изкореняване на насилието срещу жени. съвместно с колеги от други парламенти и от други институции на Европейския съюз трябва да предприемем действия, за да повишим информираността на гражданите. Европейската комисия е разработила план за действие в областта на борбата срещу насилието срещу жени за периода 2010-2015 година. Това е едно добро начало, което обаче трябва да доведе и до практически резултати. Очакваме стратегическия план на комисията, който ще бъде представен тази година. Той трябва да съдържа конкретни предложения за законодателни мерки с цел предоставяне на ефективна закрила на жертвите на насилие на ниво правораздавателни системи на държавите членки. Над 20% от жените поне веднъж са били жертва на насилие. Половин милион жени на територията на Европа пък са били обект на съкътяване на половите органи и броят им нараства. Това е източник на особено голяма загриженост. Европейските институции трябва да обърнат внимание на проблема. Явлението насилие оказва въздействие върху семейството като цяло. Децата стават косвени жертви на насилието, тъй като губят чувството си за закрила в семейството. Много е трудно да се упражнява контрол върху насилието. Нерядко жертвите се срамуват и не подават сигнал до компетентните органи. Темата наистина е много сложна, но е абсолютно необходимо да предприемем действия, за да сложим край на насилието срещу жените. Госпожа Естрела е следващият ни оратор. Минута и половина. Благодаря. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка искам да поздравя докладчика за отличната и работа. Този доклад ще се радва на подкрепата на нашата група. Насилието е сериозно нарушаване на човешките права. То е престъпление срещу човешките права. И жените, които са жертви на това насилие, всъщност жертват огромна част от своите основни права и свободи. Преди известно време посетих един приемен център в моята страна, Португалия, и разговарях с жените там. Те разказаха за живота си, пълен състрадания. И говориха и за страданията на децата си но все пак бяха имали сили да застанат срещу извършителя на насилието. А, имаше случаи, в които ми разказаха, че самите деца са се оплакали, защото жените са били прекалено оплашени. Има случаи, когато децата биват дори изгонени от къщи или жените са изгонени от къщи. Има всякакви форми на насилие и ние трябва да направим така, че подобни ситуации, за които научаваме непрекъснато, да бъдат прекратени. В претоивен случай няма да има и демокрация, защото жените като граждани нямат своите свободи. Ние заедно трябва да се борим срещу тези практики. Благодаря. Сега давам думата на господин Войчаковски. Най-сетне един мъж, който ще вземе думата в защита на жените. Заповядайте, господин Войчаковски. В związkach osobistych tego Борбата срещу насилието срещу жените е, насочено пред, е насочена предимно към домашното насилие. Напълно съм съгласен с това, че трябва да се предприемат законодателни мерки в тази област. Това е един от изводите на доклада но искам да поговоря и за един друг вид насилие, а именно насилието упражнявано от държавата, която отнема родителските права на жените. Това е все по-често явление. Понякога отнемането на родителски права се основава на много минимални доводи. Наскоро бяха отнети родителските права на една майка, по обвинение, че прекалено много си е играела с детето. Понякога родителските права се отнемат на основание, че родителите не разполагат с достатъчно финансови средства или когато родителите се намират в конфликт. Понякога ставаме свидетели на пократителни сцени, на извеждане на децата от дома от полицията. В Европа се подценява ролята на семейството. Прекалено голяма е намесата на държавата, която се позовава на закона. Извеждането на децата от дома, отнемането на родителските права на майките са явления, които не трябва да се основават на аргумента, че родителите са бедни. Напротив, родителите трябва да получават необходимата подкрепа. Нерядко те не разполагат с достатъчни средства поради заболяване, например. Председателят благодаря. Следващият ни оратор podczas tej sesji Parlament Europejski przyjmie. Благодаря. Надявам се, че парламента ще приеме доклада, който показва един много разностранен подход срещу насилието срещу жените. По този начин ние ще успеем да продължим с борбата срещу това явление, защото само един интегриран подход на социално и законово ниво, може да доведе до резултати. Надяваме се, че ще има и предложения за директива за борба с насилието срещу жените и че скоро ще имаме това предложение от комисията. Също така, считам, че е много важно да има ме представата, че насилието срещу жените е проблем не само за самите жени, а и за цялото общество. И затова трябва да търсим форми за борба с това насилие от една страна, но и с борба с поведението, което го поражда. Т.е. трябва да осъждаме и социалното приемане на явлението насилие срещу жените – И също така да търсиме равенство между думи и дела в този смисъл. Поздравявам докладчицата за този толкова важен доклад. Надявам се, че след вече изписаните думи ще започнем да действаме и с дела и ще започнем да упражняваме реална защита за жените. Благодаря. Следващия оратор е господин Боскур. Една минута и половина, моля. Благодаря, господин председател. Тук съм. В Стокхолмската си програма комисията посочва, ще, ще предприеме всички а, е, усилия за борба срещу насилието срещу жени. За сега обаче такива усилия не са положени. Въпросът е спешен, особено с оглед на това, че има голяма уязвима група от жени, има такива, на които се усекетяват, половите органи, биват омъжвани принудително или има убийства заради честа на семейството. Трябват ни адекватни мерки против тези явления, включително и в областта на научната научните изследвания, за да могат да се предприемат ефикасни мерки за помощ на жертвите на такова насилие. Комисията трябва да побърса със своята стратегия, като специално обърне внимание на така наречените традиционни форми на насилие. Не утре, а днес. Не е приемливо Такова важно средство, като например Европейската заповед за закрила, все още не е изпълнена с живот. Сигурността на едно лице не бива да спира на границата на Европа. Благодаря. Господин Шимански го няма, поне не го виждам. Следващият оратор има думата за две минути. Nawiązując do moich przedmówców i do sprawozdania pani Господин председател, уважаеми колеги, благодаря на колегите, които се изказаха, както и на докладчика госпожа Свенсон. Насилието срещу жените е наблюдение, явление, извинете, което често се наблюдава в обществото. То е свързано с по-уязвимото материално положение на жените, на по- ограничения им достъп до заетост, както и на по-низкия им социален статус. Жените обаче са онези, върху които пада отговорността за отглеждането на децата. В много европейски държави на жените не се предоставя достатъчна финансова подкрепа за това не им се предоставя адекватна социална закрила, което прави жените зависими от техните съпрузи. Не можем да се примирим с тази ситуация. Важно е майките да получат пълна компенсация за времето, което са посветили на отглеждането на децата си. В момента Европа е изправена пред економически трудности поради демографските явления. Изплащането на подобни компенсации на жените могат да допринесат за намаляването на нивото на насилие срещу тях. Зависимостта на жените от мъжете е една от причините за тяхната пасивност, за това, че се примиряват с положението си на жертви на насилие. Европейският парламент може да работи за решаването на този проблем, особено в държави, които са по-бедни. Там положението на жените е особено голям проблем. Приветствам докладчика за това, че е белязала този проблем и че предлага и решения. Председателят благодаря. Следващият ни оратор, госпожа Бауер, за две минути. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладващата за отличния доклад. Смятам, че тук е засегнат важен социален проблем. В Европа сме свикнали да се прави много когато дадена тема има економическо значение. А този доклад сега показва, че ежегодно се харшат милиарди само заради това, че жените са изложени на насилие. Такова насилие има във всякаква форма и на всички нива. То засяга и бедните, и богатите, засяга образованите и невежите ежегодно стотици жени са, страдат от домашно насилие. В Европа съществуват различни форми на насилие срещу жените. Някои от тях бяха посочени тук. Беше посочено също така, че вследствие на насилието жените губят самочувствие, губят доверие в себе си, губят контрол върху собствения си живот – Добре знаем, че всъщност няма правна база, за да се предприеме нещо против тези явления. А имаме възможност да разработим обща европейска стратегия. Макар, че отделните правни системи не са хармонизирани, ние все пак имаме възможност да предприемем нещо. Дори размяната на мненията е от помощ в този случай. Освен това искам да обърна внимание, че има държави членки, в които насилието срещу жени не е квалифицирано като наказуемо деяние. Това трябва да се прекрати. Трябва да си сътрудничим на европейско ниво. За това тази стратегия ни е крайно необходима. Благодаря, госпожа Коста. Grazie Presidente, e ringrazio la relatrice Svensson. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика госпожа Свенсън. Знаем, че насилието в Европа се засилва. Затова се надяваме комисията да даде предложението, което бе обещала за стратегия за борба с насилието срещу жените. Домашното насилие, обезобразяване на половите органи на жените, това са видове насилие, но има насилие на работното място, има упражняване на натиск над бремени жени, примерно да напуснат работа. Това се случва в Италия, например. Тези неща също трябва да бъдат преодолявани. Трябва да се позоваваме и на правните основания, които съществуват в Лисабонския договор и с които можем да действаме. Трябва да отчетем колко значими са тези е, престъпления и че те са от конкретна, имат конкретно естество. Трябва да търсим защита и на непълнолетните. Трябва да се изготви и оценка на въздействието за да видим дали формите на превенция са били достатъчно успешни. Много се радвам, че поне в парламента има обща воля за работа и се надявам, че всички ще подпишем и декларацията с предложението да има година за борба за насилието срещу жените. Председателят. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Баста с две минути. Obrigada, Sr. Presidente. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Насилието срещу жените е едно тежко нарушение на правата на човека. Това бе изтъкнато от всички преждеговоривши колеги. Това е явление, което се наблюдава в световен мащаб, т.е. няма разлики на културно и географско равнище. Насилието срещу жените често се наблюдава в семейства, които са в по-неизгодно финансово положение. Но то се наблюдава и във всички други прослойки на населението. Счита се, че близо една пета от европейските жени поне веднъж след навършването на пълнолетие са били жертва на насилие. Един от приоритетите ни трябва да бъде предоставянето на подкрепа на тези жертви на насилие. За целта са ни необходими съвместни инициативи. Жертвите трябва да могат да се възползват от правна помощ, от ефективно досъдебно производство, както и от услугите на приемателните центрове за жертви на насилие. Особено важно е също така да се налагат и санкции на извършителите вредите нанесени на жените, както физически, така и психически, нямат цифрово изражение, но обществото понася наистина големи щети. За да го компенсираме, ни е необходима хармонизация на законодателно равнище. Наистина се надяваме, че ще бъде въведена Европейска година на борбата срещу насилието срещу жените. Така ще можем да обърнем и вниманието на европейските граждани на това наистина ужасно явление. Председателят благодаря госпожа Блинкевичуте за минута и половина. Е, благодаря. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Той представя отлично положението с е, нарушаването на човешките права на жените. Тези нарушения нямат географски, економически, социални граници – в, по силата на програмата от Стокхолм, прията миналата година, комисията трябва възможно най-скоро да изготви стратегия. Затова призовавам комисията да публикува тази стратегия възможно най-скоро. Насилието на жените включва и трафик на хора, и проституция. Всички тези престъпления – с, с огромни последици за физическото и психическото здраве на жените. Жените трябва да имат възможност да прибягват до поддръжката и на полицията, и на съда, и на социалните служби в борбата срещу насилията. Благодаря на госпожа комисара за подкрепата на неправителствените организации, които се занимават с борбата срещу насилието срещу жените. А в условията на економическа сира това насилие расте, така че ние трябва все повече средства да отпускаме. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Флашикова Бенова. Една минута. Хоци са на насилие, пахане на жена, a porušovanie ich práv upozorňujú благодаря. Въпреки, че насилието срещу жените вече е обект на нашето внимание от няколко години, не сме успели да сложим край на това явление. Обхвата на щетите, предизвикани от насилието, е насочен не само към жените, но и към семействата. Децата, които са свидетели на насилие, са и жертви на насилие. Затова трябва да концентрираме усилията си на европейско равнище. Те трябва да са насочени към уязвимите жени, към жените и децата, жертви на насилие. Защитата на интересите на жените е много сложна особено когато са жертви на насилие, основано на пола или жертви на трафик. Трафикът е област, в която трябва да се предприемат неотложни мерки. Трябва да работим за прилагането на ефективни санкции и за определянето на размера на наказанието в зависимост от тежестта на деянието. Необходимо е да гарантираме добър живот на жените жертви на насилие. Председателят, благодаря. Преминаваме към спонтанните едноминутни изказвания. Списъкът включва 15 желаящи да вземат думата. Няма да е лесно да дадем възможност на всички да се изкажат, но успяхме да спестим малко време. képviselőknek, akiknek nem adom meg azoknak. Бяха прочетени имената на депутатите от списъка, които ще имат възможност да вземат думата. нези, които вече взеха отношение в рамките на това разискване, няма да могат да вземат думата за втори път. Първият ни оратор, господин Кели. Благодаря. Искам да обърна внимание на два момента. Първо, насилието срещу жените и второ, позицията на мъжете, работещи в хотели. Таз, това насилие е напълно неприемливо. А, и според мен трябва да се прави обучение на младите мъже да овладяват гнева си, защото това е една успешна стратегия. Също има много практики, култура, филми, които насаждат насилие и то се смята за а, нормално. А когато говорих за младите хора, които работят в хотели, млади хора и мъже, има много случаи на насилие. Примерно има случаи, когато биват ограбени клиенти, било то мъже и жени, за това трябва да се реши въпроса за това, кой има право, било то мъж или жена, да влиза и да обслужва хотелските стаи. Искам да помоля да внимавате с времето. До сега бях много щедър, сега давам думата на колегата Тарабела, моля. Уважаеми колеги, приветствам доклада. Той поставя необходимостта всички форми на насилие да бъдат е, формулирани като престъпление. Разбира се, има много различни национални традиции в това отношение, но що се отнася до насилието, много съм изненадан, че има толкова различно третиране на тезата. Защото в наказателното право насилието се формулира по различен начин, примерно изнасилването а на места няма формулирано изнасилване на мъж от друг мъж. В други страни изнасилването с помощта на предмет не се смята за изнасилване. Тоест има много големи разлики в престъпния състав. Така че е, въпрос е не само да отчитаме страданията и проблемите на жертвите, а и да се търсят ефикасни мерки срещу подобно насилие, включително различните форми на изнасилване. Благодаря. Сега госпожа Майснер. Президент. Благодаря, господин председател. По време на дебата стана ясно, че насилието срещу жени не е дребно престъпление, а е сериозно нарушаване на човешките права. Беше казано, че много често и децата са преки или непреки жертви на насилието срещу жени, защото основната причина за детската смъртност и абортите, спонтанните аборти, често пъти е насилието. Тук говорим не само за насилие срещу срещу жени, говорим и за така наречените убийства на честа, усъкътяване на полови органи и така нататък. За това съм много благодарна за този доклад, защото се а, посочва, че не само равенството между половете е застрашено от насилието срещу жени, а и се посочва, че Лисабонският договор дава възможност да създадем правна рамка за ненасилието срещу жени. Крайно време беше. Благодаря. Госпожа Бергман, една минута. Насилието срещу жените има много форми и продължава да е проблем на международно равнище, който все още не е овладян от международната общност. Упражняването на насилие означава накърняване на здравето и на свободната воля на индивида. Засегнатите жени са ограничени във възможностите си да вземат участие на пазара на труда и в обществения живот. Насилието срещу жените е и финансов проблем. Да вземем предвид разходите за съдебната система и системата на здравеопазването. Основните причини за нараняванията на жените са различните форми на домашното насилие. Насилието срещу жените не е малозначимо деяние. Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените трябва да бъде подписана и от Европейския съюз. Председателят, благодаря ви, господин Николаши. Рапортор Динумбра Умбра Дореск е, Благодаря vystavenie jedinca akémukoľvek druhu násilia má ďalekosiahle deštruktívne Благодаря. Да бъде подложено едно лице на насилие има много унищожителни последици и върху лицето, и върху обществото. Ние трябва да осъдим насилието и над жените, и над децата. Домашното насилие е примерно основна причина за спонтанни аборти. Затова трябва да използваме всички инструменти на наказателното право за борба с подобни престъпления. Искам също така да изтъкна колко важно е да защитаваме жените срещу насилието и експлуатирането им, когато е, им бива предлагано те да станат сурогатни или приемни, сурогатни майки, т.е. да износят чужда бременност. Това е форма на търговия с човешкото тяло и се практикува като търговия на международните пазари. Благодаря. Сега следващия оратор. Violențele împotriva femeilor. Благодаря, господин председател. Макар, че насилието срещу жени е често срещано явление, то често пъти остава безнаказано. Дори когато става въпрос за действия в ситуации на конфликт. Има страни, в които са много разпространени такива явления, като насилие срещу жени, домашно насилие, усъкътяване на полови органи и така нататък. Дори малки момичета са обект на насилие. Така че европейските страни трябва да предприемат допълнителни усилия, най-малкото, за да се създадат пълни статистики и анализи в връзка с актовете на насилие основано на пола. Само така ще можем да вземем правилните мерки срещу този феномен. В Европейския институт за равенство между половете също може да се направи нещо. Председателят благодаря. Госпожа Николай има думата благодаря, господин председател. В качеството си на докладчик в Сянка бих искала сърдечно да поздравя госпожа докладчика за извършената работа. Мисля, че трябва да престанем да обсъждаме тази тема единствено в чисто формален план трябва да предприемем съвместни усилия като резултат от настоящото разискване. В противен случай то няма да има никакъв смисъл. А конкретните действия трябва да се изразяват в приемането на директива. Економическите последици от насилието срещу жените все още не са изследвани достатъчно. Но въпреки това смятаме, че особено във времената на економическа и финансова криза, разходите, свързани с насилието срещу жените, причиняват щети на стойност стотици милиони евро. Трябва да противодействаме на това не само с финансови, но с политически и правни мерки. Председателят, следващият оратор, госпожа Мова и за една минута. Gratulálok a raportőr kiváló munkája. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладващата за отличната и работа. Наистина се гордея, че този доклад е толкова добър и че жена го е изготвила. Гордея се също с това, че в доклада ясно и в прав текст се казва, че до момента е правено твърде малко в тази област. Действително ни е необходим единен европейски регламент, уредба, защото става въпрос за парите на европейския данакоплатец, които се харчат за преодоляване на последствията от насилието срещу жени, а тези пари могат да бъдат похарчени за други цели. Жените, които са засегнати от такова насилие, трябва да имат възможност за временно убежище в кризисни центрове. Също така, тези жени трябва да получават помощ, например, когато трябва да общуват с власти и компетентни органи. В Будапеща направихме някои неща в тази област, работихме с проститутки и с очите си видяхме каква помощ получават, респективно не получават те от е, държавата. Благодаря следващия оратор. Госпожо комисар, уважаеми колеги, докладът показва, че трябва да удвоим усилията си в борбата срещу насилието срещу жените както на ниво държави членки, така и на ниво Европейски съюз. Трябва да насърчим прилагането на програмата ДАФНЕ. Всички държави, в които трябва да бъдат предприяти действия за борба срещу насилието срещу жените, трябва да бъдат приобщени към нашите усилия. Много жени жертви на насилие или по-точно много жени имат психически проблеми, в резултат от което стават и жертви на насилие. Трябва да работим по-активно съвместно с полицейските органи. Трябва да разполагаме и с статистически данни, които да ни дадат по-точна представа за явлението. Всички тези аспекти са залегнали и в Стокхолмската програма. Разбира се, усилията ни във всички тези области се нуждаят и от адекватно финансиране, което да бъде предвидено по програмата Дафне, например. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, когато говорим за въпроса за равенството между жените, Европейският съюз винаги е бил и е пионер в тази област, включително и по отношение на насилието срещу жени. В доклада е записано, че годишно се харчат 33 милиона евро за да се е, преодоляват последствията от насилие. Така че това е аргументът против онези, които смятат, че като списък от мерки, които се прилагат, предлагат, ще струва скъпо. Да, трябва да има обучение на медицински персонал, на съдии, на учители и така нататък. Благодаря на докладващата за всичко, което е записала в доклада. Само една малка забележка имам и искам да подчертая, че трябва да се обърне специално внимание за насилието и турмоза на работното място. Малко по-специфичен проблем, който трябва да се изтъкне. Благодаря. И накрая госпожа Ройтова има думата. Една минута. Děkuji, pane předsedo. Vždycky, když vidíme v médiích příklady mrzačených... Благодаря. Всеки път, когато в медиите се говори за жертви на домашно насилие, жени и деца, се питаме как се е възможно техния антураж да не е видял нищо. Комисията в своята стратегия трябва да предвиди конкретни механизми за диагностициране на подобни явления, включително за развиване на социалните служби – и също така трябва да се предвидят и сериозни санкции за подобни нарушения и престъпления. Така че да има нулева толерантност срещу насилието срещу жени, включително и престъплението обезобразяване на сексуалните органи на жените. Благодаря много на докладчика. Аз няма да се противопоставя на точка от преамбула, преамбула Ж. Извинете, няма да гласувам за нея, защото тя е много важна за защитата на майките и децата. Сега давам думата на госпожа комисар Малстром. Благодаря, господин председател. Дами и господа, благодаря. Темата интересува много хора. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчиците в Сянка, както Казах в своя увод, планираме няколко мерки по тази тема. Пакета законодателство с правата на жертвите следващия месец ще се появи. Също обща политика за програми за превенции, информиране. Също така следим много отблизо какво се случва с конвенцията срещу насилие е, срещу жените и домашното насилие на ООН, на съвета на Европа, извинете, когато бъде завършена тази конвенция, ние ще можем да се присъединим към нея. А също така искам да спомена две други предложения, които вие сте приели – това е директивата за борба с трафика на хора. Там има много разпоредби, включително превентивни мерки и мерки за подкрепа на жертви, жени и деца, жертви на трафик на хора. Също в различни части от законодателството за, за обежище се засягат е, подобни теми, примерно предоставяне на обежище на жени, които са жертви на сексуално насилие. Много е жалко, че жени и млади момичета в нашия Европейски съюз изпитват страх ежедневно от насилие, от изнасилване, от сексуален тормоз, особено от хората, които обичат най-много и на които трябва да се доверяват най-много бащи и съпрузи. Затова трябва да се действа и то трябва да се търсят конкретни е, резултати, защото това насилие е най-ужасното нарушаване на човешките права. Благодаря и на смелите мъже, които допринесоха за нашия дебат. Е, защото темата насилие срещу жените не е тема за жените. Тя е проблем на цялото общество и всички трябва да се обединим в борбата срещу това явление. Ние трябва да се борим за една Европа, в която е, жените и младите момичета не трябва да се страхуват от насилие и от сексуално насилие. Благодаря. Госпожо комисар. Сега давам дума на докладчика госпожа Свенсън. Моля. Благодаря. Започвам с благодарност към колегите за мъдрите им думи по време на дискусията. Благодаря и за решимостта, която демонстрираха. Да, наистина трябва да се преборим с тази форма на насилие. На комисията искам да кажа, че Очакваме пакета за жертвите, за да видим каква подкрепа ще им оказваме и за напред. Необходима ни е обаче и директива за борба срещу насилието. Разбира се, че не искам от вас да сте съгласни с всяка думичка в доклада, но е важно да го подкоприте, за да дадем ясен сигнал към комисията, че се нуждаем от директива. Важно е по този начин да покажем на всички жени, които са жертви, че нямат от какво да се срамуват. Нашето да за този доклад ще покаже, че вината е на извършителя, че става въпрос за престъпление. И жените няма от какво да се срамуват. Освен това искам да кажа, че има много жени, които оцеляват благодарение на подкрепата на гражданското общество, благодарение на работата на неправителствени организации. Ето защо е важно да не оставяме тези организации сами да носят отговорността за жените в такава ситуация. Най-важното е да пробием мълчанието. Важно е да покажем, че е на лице подкрепа за такива жени. Друго, което искам да подчертая, е колко е важно да покажем, че проблем има. Проблем, който съществува във всички социални групи и прослойки, не в някаква специфична група. Затова апелирам към да, членовете на този парламент, помогнете да излъчим този сигнал. Сигналът за това, че не можем да приемем за напред жените да живеят в такива обстоятелствата. Нека да им покажем, че те могат да създадат по-добър живот за себе си и децата си с нашата подкрепа. Още веднъж, колеги, благодаря ви за решимостта. Заедно ще успеем. Благодаря. Благодаря но докладчика. Искам също да спомена и религиозната толерантност, която винаги се обръща с призив да няма насилие над жените. Благодаря на всички за вниманието.